седмица. Ако не възразявате, е, е, ще предоставят приетите днес е, резолюции на компетентните звена. С това преустановяваме работата на пленарното заседание. преустановяваме пленарното заседание и аз го закривам за днес.